Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, скъпи колеги, скъпи френски приятели. Sind noch am Verhandeln, nachdem wir jetzt äh, im gemischten след э, съвместното заседание с э, Комисията по граждански права и след като свършихме много значителна работа, ще продължиме нашите нашата работа тук в ЕКОМ. Сега на 21 януари съветът съобщи, че Корепер е постигнал политическо съгласие по регламента 2. Съветът е приел документа Първото четене се проведе през април миналата година по време на предишния мандат на нашия парламент. Миналата седмица консолидирания текст на споразумението между а, парламента и съвета бе преведено, а сега трябва да гласуваме промени. Но преди това, нека да дам думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на, на всички колеги. Сега европейските граждани ще плащат по-низки комисионни при заплащане с кредитна карта, така че това е в добре за всички. Благодаря на колегите, благодаря на секретарята, благодаря господин председател. И сега, преди да преминем към гласуването, искам да помоля колегите да проверят дали си носят картите. Нека да направим тест. За да установиме дали а, необходимото необходимия брой гласове са на лице. Пет колеги все още не са гласували. Така. Капе е Очакаме още четирима колеги, които са поставили картите в машината, но все още не са гласували. Така. Приключваме с гласуването. Разполагаме с необходимия брой гласове. Така че гласуваме регламент МИС 2. Моля, гласувайте. You have it. Yeah. Because I don't have it. Yeah, Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Und es mit großer Mehrheit angenommen. Herzlichen Glückwunsch an unseren Berichterstatter. Приятме регламента с голямо мнозинство. Документа ще бъде внесен в пленарна зала през април. Надяваме се, че междувременно ще сме получили версията, изработена от юристите-лингвисти. А сега гласуваме годишният доклад по политиката за конкуренция. Господин Месършмит, искате ли да кажете нещо? Благодаря на всички докладчици в Сянка, които спомогнаха да постигнем компромиси и и ако не бяхме единодушни, то все пак едно голямо мнозинство се обедини около текста. Благодаря, господин мистер Шмидт. Сега гласуваме компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. 64-то изменение за против. Въздържали се. Смятам, че би било редно да провериме по електронен път. 64-то изменение, моля гласувайте. Abstimmung ist е Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Нека да провериме. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за, 26 са против. Бях прав, бях права. Бях прав. Усещам нещата отдалече. 72. За. Против. Въздържали се. Нещата не са много ясни. Струва ми се, че го приехме, но все пак нека да провериме 72 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Бях прав, приятели. 73-то е включено в компромис Е. 74-то изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С, а за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д. За против, въздържали се, приема се. 84 за против, въздържали се, приема се. 85 за против, въздържали се, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86 за против. Въздържали се. Приема се. 87 за против. Приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 98 91 за, против, въздържали се, Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да провериме. Моля, гласувайте 91-во изменение. Край на гласуване. Нима един глас от социалистите в повече. Един глас повече. Така, приключваме гласуването. Приема се. Компромис е за правото всичко. Издържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за за, против, въздържали се, приема се. Но, добре, Про, проверка на компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 108 за, против, въздържали се. Приема се. 109 изменение за, против, сържали се. Нека да провериме. Става дума за 109-то. Край на гласуването. Приема се. 110-то за против. Въздържали се. Приема се. 112-то изменение за против въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис Г за, а, гласуваме на част. Първа част. И след това втората част. Първата част Гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Втората част. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Фархаш за против въздържали се приема се. 126-то изменение за против въздържали се струва ми се, че се отхвърля, но нека да провериме. Моля, гласувайте. 126-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 за против въздържали се отхвърля се 128 за против въздържали се от... приема се 129 за против въздържали се приема се 132 за против въздържали се отхвърля се 133 за против. Социалистите са против, въздържали се. Нека да провериме. Нека да провериме 133 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134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 Параграф 10. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. 143 изменение за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. 150 53-то за за против въздържали се, отхвърля се 154-то за против въздържали се приема се 155-то за против въздържали се отхвърля се 156 за против против, въздържали се, приема. Нека проверим, приема се според мен, но нека да провериме. Моля, гласувайте 156 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Да, 157 за да. против въздържали се, отхвърля се 158. Добре, да провериме. Значи трябваме 157. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 158. 158. Моля, гласувайте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 168 за против. Въздържали се. Приема се. 170 за против. Въздържали се. Хвърля се. 171 за против. Въздържали се. Хвърля се. Нека все пак да провериме 180. Първо, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 173 за против. Въздържали се. Нека да провериме не, не вдигате достатъчно добре ръка. Не, първия ред е добре, но на задните редове, в край на гласуването, приема се 174 за, против, въздържали се. Зелените не са ли гласували? Никой не дигна ръка. Добре, приема се. 175 за против. Задържали се. Приема се 176 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Струва ми се, че е отхвърлено, но все пак да провериме. 176. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме 177 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против,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 сега, 14, параграф 14, оригинален текст за против, съдържали се, приема се. 191 за против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще провериме. 191, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 191 и второ приема. 193 за против, въздържали се, приема се 194 за против, въздържали се, приема се 195 за против, въздържали се, приема се. 196 за против. Въздържали се. Приема се. 197 за против. Въздържали се. Нека да провериме. 197. Моля, гласувайте. Край, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приятно.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 Край на гласуването. Прието. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се. Нека да проверим, защото не съм съвсем сигурна. Имам чувството, че либералите не дигат ръка. 217, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието. 209 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис 209. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 211, моля гласувайте. 211. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Така, нещата са ясни. Отхвърля се 212. За, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, извинете. 214, да, простите. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали Шали се. Мисля, че е прието, но нека все пак да провериме 215 Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 216 против въздържали се, отхвърля се 217 за против, въздържали се, отхвърля се. 218 влиза в компромис Ефа и сега гласуваме оригиналния текст. Да, да, тук едва, едва до тук сме стигнали. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219. Да, тогава бях млад. 219. Нека да провериме. Ето, господин Ланген, ще провериме за вас. Нещата са ясни. Прието е. 220. Извинете, но изведнъж и двете групи гласуваха за. А преди това не гласувах. Сега, 220. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ако искате, можем да провериме. Нека да провериме. 220. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис О. На части. Първа част. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 325 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да провериме, 225, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се. Благодаря ви. Влиза в 226, така че продължаваме. 230 изменение. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за против въздържали се приема се 232 за против въздържали се приема се 233 за против въздържали се отхвърля се компромис П за против въздържали се приема се 239 за против, въздържали се. Нека да провериме. Става дума за 239-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 против, въздържали се, приема се. 242 за против, въздържали се, приема. Компромис. Компромис Кю за против, въздържали се, приема се. Измерение 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против. Още по-голямо мнозинство приема се 250 за, против въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 256 изменения. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 259-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. 262 изменение. За. Против въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля либералите да участват в гласуването. Гласувайте. Никога не мога да разбера как гласуват либералите. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 265 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 265 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 266 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 273 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст. 27 за, Моля, гласувайте. 273-то изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст. Параграф 27 за, против, въздържали се. Приема се. 274 то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За. Против. Въздържали се. Приема се. 283 за. Може ли да гласуваме на блок? Не, не може, не сте съгласни. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287. Това беше пределно ясно. 286 Вота беше пределно ясен, господин Гиго, обзалагам се, но нека да проверим по искане на зелените. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, колко очудващо. Приема се. Това е предимство да седиш отпред. 287 за, против въздържали се, приема се. Сега се връщаме на, под нормалното темпо. Компромис дубове за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. Да проверим. Проверяваме 28. Гласувайте. За онези, които не разбират баварският ни английски, всички ли гласувахте? Край на гласуването. 29-то изменение за против въздържали се пак се и, и това изменение се приема. Мисля, че либералите бяха за. Добре, да проверим 29. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря, господин Ланген. Компромис. Екс за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АА за, против, приема се. 55 за, против, Въздържали се, приема се. 57. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис АБ. За. Против. Въздържали се, приема се. Първоначален текст, точка 1, за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. точка от преамбила 3, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст, точка от преамбила 4, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. Виждам, че различните групи използват различни списъци за гласуване. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за. Против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против. А, извинявайте, първоначален текст.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 11 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от правил 17, 12 изменения за, против, въздържали се, приема се. 12 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст 24 точка от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Точка 25 за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст 27, точка за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се. Искам да проверим. 19 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 20 изменение за. Против. Въздържали се. Бих искал да проверим 20-то изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. И тук ще проверим. Гласуваме 21 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Имко, параграф 1. Може ли да гласуваме блок? Параграф 1. За. Против. Ще проверим. Параграф 1. Имко, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Имко параграф 2 за Сега гласуваме блок 2 до 19. Съгласни ли сте? 12. Also zur steht. Добре, всичко с изключение на номер 12. Имко 2, 7, 8, 9, с изключение на 12. Който е за? Да, да, не съм включил номер 12. Казах всички измерения с изключение на 12. А и аз мислих, че е 15, но вие казахте 12. Добре. 2, 7, 8, 9, 10 и 12. За, против, въздържал се, приема се. Инко 15. За, против, въздържали се, приема се. А 18 и 19 ще може да ги гласуваме на блок? за, против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме текста с измененията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. приехме доклада с 51 гласа. Поздравления за докладчика и докладчиците в сянка. Сега гласуването за Европейската инвестиционната банка се отлага, с което стигаме до края на гласуването. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf dann in unserer Tagesordnung fortfahren. Wir fassen die Tagesordnungspunkte 13, 14 und. Продължаваме със следващите точки в дневния ред, номер 13, 14 и 15. Ще ги разгледаме заедно. Това са точки, посветени на освобождаване от е, отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Давам думата на докладчика, т.е. на мен самия. И моля за внимание. Благодаря. така ще обсъдим освобождаване за договорност на, за, във връзка с изпълнение на бюджета за три агенции. Благодаря на колегите за множеството изменения, които внесаха. В трите области Имаше коментари за приоритетите, за функционирането и за начинът по който се изразходват средствата. Възниква въпросът и за прилагания финансов модел. За Европейския банков орган не можем да не се позовем и на доклад номер 5 на Европейската сметна палата за Европейския банков орган в светлината на Европейската структура на надзор. Има много общи черти между измененията. Искам да помоля колегите да не разговарят, защото е трудно да се работи. И така, както казах, различните групи внесоха различни изменения, между които има много сходства, което би трябвало да ни помогне при гласуването. приоритетите не бива да излизат извън мандата. Това означава, че от една страна трябва да разполагат с необходимите ресурси, но това не означава празен чек и от гледна точка на надзорните дейности трябва да разполагат с нужните ресурси, без да могат да излизат извън правомощията си, тъй като такова нещо не би е било в ничи интерес. Има изменения посветени на модела за финансиране на трите агенции когато говорим за развитието, не можем да не, обръщаме, да не обърнем внимание на модела за финансиране, както от бюджета, потребителите на услуги, т.е. пазара. Но това е въпрос, на ко... който трябва да бъде очертан. Мисля, че би било разумно да се внесат компромисни изменения. Има сходство в идеите е, и предложени от групите. Аз е, анализирах предложенията и вчера и изпратих коментарите си на екипа е, за преговори. Докладчикът смята, че не разполагаме с нужната съдебна среда. Говорим за създадени структури, множество изменения са посветени на отговорността на агенциите за предоставяне на информация. Може би тук трябва да има някакъв правилник, тъй като това излиза извън рамките на нормативната база. И така, благодаря на всички колеги, които внесаха изменения. Надявам се че ще успеем да постигнем компромиси, което ще бъде разумната следваща стъпка. Онова, което решим тук, трябва да бъде одобрено и от Комисията по бюджетен контрол, защото в техните правомощия е контрола върху агенциите. Това е което имам да кажа. Сега ще дам думата на докладчите в сянка и след това колегите. Ще дам думата думата и на колегите за коментари. Господин Оле Диксън, благодаря. И искам да поздравя докладчика и да му благодаря за чудесното сътрудничество. Процесът се движи в правилната посока. Когато говорим за оценката на Сметната палата, всички тези орган, агенции са си свършили чудесно работата. Мисля, че можем да ги освободим от отговорност. Що се отнася до проекто становището на докладчика и предложените изменения за мандата – ще видим, че става дума за необходимостта да постигнем баланс. От една страна органът не може да излиза извън рамките на своя мандат. Също така органът трябва да използва изцяло своя мандат, което предполага наличието на нужни ресурси. Е, по-конкретно за Европейския банков е, орган, Сметната палата преценява, че не са му дадени достатъчно ресурси, за да изпълнява мандата си. Това е важен въпрос за нас. Е, той въжи не само за Европейския банков орган, но и за трите органа. Чисто и просто те са недофинансирани, което не бива да се допуска. Ето защо в... виждаме, че има и трябва да търсим друг потенциал, който е свързан с сектора на защита на потребителите. Очаквам да продължим конструктивната си работа в този процес. Сигурен съм, че ще постигнем компромис, тъй като той е напълно постижим. Благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря господин Лудвиксен. Господин Лука има думата. Благодаря председателю. Благодаря ви за извършената работа. Ще бъда кратък. Структурата, която сте създали в стъпителните си думи, бе такава, че получихме общите ви бележки. Трябва да се координират националните надзорници. За това е необходим и ясно приложим принцип за субсидиарност. Компромис А. Малко ще се промени. Това не е основна функция, а целенасочена функция за надзорните органи. Това трябва да стане факт защото след това говорите за ресурси и приоритети. И мисля, че е изключително важно да не разходваме прекалено много средства. Това е една ясна задача и ресурсите трябва да се използват на национално ниво. И трябва сериозно да се гледа на тях. Смятаме, че е важно докладът да изисква надзорниците е, да спазват мандата си, а да не се опитват е, да си напаснат мандата към потребностите. Гледаме скептично към част от формулировките по първата фаза от залагането на тези надзорници, защото няма достатъчно ресурси. мани, парите не бяха достатъчно. Бихме искали нещо по-кратко и първата част от компромис Б да бъде заличена. Моделът за финансиране, който споменавате в третата част, е важен. Важно е, че го споменавате, но това не е финансиране от бюджетна линия на Съюза. Участниците на пазара трябва да отговарят за финансирането, защото те извличат полза от надзора. Не бихме искали бюджетна линия за това. Искаме да бъде или, или, или нито, нито компромис С, що се отнася до формулировката. Компромис Д, казва ораторът. Що се отнася до защитата на потребителите, съгласен съм с казаното от вас. Мисля, че трябва да се пипа внимателно при формулировката. Прав сте, не трябва да използваме надзорниците, за да създадем законодателна рамка. Благодаря. Господин Торвалц. Е... Благодаря, председателю. Вече обсъждахме достатъчно въпроса. Не искам да говоря прекалено дълго и разбира се, ще се опитам да говоря на немски. С малко съспенс. Не се промени много причината, поради която аз направих своите изменения. Измененията ми бяха представени, мисля, че бяха доста либерални и поради това ще бъде възможно да се намерят компромиси помежду ни. Бихме могли да продължим напред. За да не пренатоварваме преводачите, мисля, че ще е най-добре да млъкна до тук с упражненията си по немски и а, не, господин Луке разбра нещо отказано от мен на немски, значи съм се справил положителен резултат за мен. Браво! Много ви благодаря, казва председателят. И аз разбирам господин Луке, който от Южна Германия подобно на мен. Как само да кажа, че страхотно говорихте на немски, трябва да продължавате в бъдеще да се изказвате на немски. Да, разбрах какво се говореше. Сега за Гуе. Касти. Thank you, um, and um, thanks to your own efforts as rapid. Благодаря за докладите по освобождаването отговорност. Докладите, които представихте, съдържат положителни елементи за нашата група основното за банковия съюз, органите, които обсъждаме, как работят те. Според нас, рамката не обслужва гражданите, не разрешава проблемите, свързани с реалната економика и не гарантират максимална, демократ... максимално демократично участие. Тези доклади разглеждаме в контекста на отделни, конкретни, изолирани проблеми. Трябва да се насочим към демократичния дефицит. Фактът, че според нас целият принцип на субсидиарност се престъпва от тези органи, и че гражданите в държавите членки а, е, имат чувство, че този процес е изтръгнат от ръцете им. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Гигъл за зелените. Ja, zunächst mal sind wir mit den ähm, vorgelegten. Ja, Що се отнася до доклада и компромисите? Мисля, че сме на същата страница, т.е. всички сме за. Сега, какво трябва да кажа? Според нас, парламентът има мандат да се грижи за потребителя и трите органа трябва да изпълняват тази функция. Не трябва да ги критикуваме, ако изпълняват мандата си. Това се отнася и за указанията. Указанията са част от настоящия регламент, на базата на който са създадени тези три органа. Сега, що се отнася до Европейски орган за застраховане и професионално пенсионерно осигуряване. Сега, какво да направим? Нямаше го Омнибус 2, нямаше правна рамка за този орган. И това се дължи на факта, че съветът не успя да вземе решение. Това е причината, поради която този орган за пенсионно осигуряване и застраховане нямаше никакви задачи от законодателен характер. В противен случай или инак щяха да се да гледат небостъргачите във Франкфурт и да не могат нищо да направят. Затова трябва да има координация, да, но трябва да намерят секторите, където имаме нужда от големи а, ясни норми. Там, където надзорните органи имат международни проблеми, трябва да се намесват заедно и да стигат до споразумение. Когато искат по-големи разрешения, то трябва да стане. Ако на нас това не ни харесва, ще му го кажем. Тази сутрин го казахме. Трябва да си запазим правото. правото. Няма да е приятно да преживеем това, което преживяхме тази сутрин. Да остане впечатление, че посредством някакви страници а, да се прави структурна политика. Парламентът в такъв случай трябва да се произнесе против, но да се каже, трябва да ги ограничаваме, според мене не може. Смятаме, че нашето изменение е 17 и 11, 11 са близо до компромиса. Що се отнася до опазването на потребителите, тези органи трябва да станат проактивно и ние не искаме да ги обезкуражаваме с този доклад. Но а, общите линии на а, доклада ми харесват финансирането и така нататък. Иска ми се защото има хора, които казват, може да се спестяват средства. Та исках да ги попитам дали са посещавали някога тези органи. А, ще видите, ако отидете, че имат минимални ресурси, имат а, минимални ресурси дори за работа, така че ще ми бъде много интересно да разбера как могат да продължат да работят с още по-малко ресурси. Поред мен това не взема предвид реалността. Реалността при тези органи е мандат на второ ниво, много широк и най-вече членовете на съвета са тези, които продължават да казват, че няма нужда тези органи да получават средства. И за това Голямата част от задълженията не могат да бъдат изпълнени. ЕЗМА трябва да работи по определени задачи, но не го прави. Тоест, върви срещу мандата си чисто и просто, защото обективно не може да го направи, няма средства. Важно е Европейският парламент да коригира регламента. В рамките на докладите винаги сме искали да отделим повече ресурси на тези органи. С по-малко средства, тези органи нищо няма да могат да вършат от това, което сме им възложили. Това се отнася най-вече за ЕСМА и банковия орган, а ИОПА сега започва да работи. Благодаря, казва председателят. Други с изказвания? Елиза Ферейра. Eu queria apenas sublinhar alguns dos aspectos que foram já. Благодаря, искам да подчертая само някои аспекти, които вече бяха казани от колегите, но така или иначе ще се изкажат. Говоря за колегите, които говориха преди мен и най-вече колегата Лудвик. И това, което каза колегата Свен Гиголт, също е вярно. Тези органи, Та за тях не е важно да се блокират определени бюджети. Знаем, че техният бюджет от години тече и знаем, че са се натрупали неефикасности, както се случва много често. Казваме го в своите анализи. Трябва обаче да знаем нещо. то е, че тези а, органи се родиха преди няколко години. Те все още намират мястото си. А искаме от тях техническа експертиза на най-високо ниво по огромно количество законодателни актове, които не са съществували преди. Тоест, ние сега направихме много. Искам да ви припомня това, което казваше председателя на ЕКОН. Трябва да видим кои са документите, които са публикувани наскоро. Много такива има. Много неща бяха направени. Тези органи, тези млади е, органи, създадени сега от парламента, получават искания, заповеди, заявки е, по теми, които са изключително важно, за да се запълнят празнините, които са се отворили в миналото. Така че да кажем, че трябва да ограничим бюджета сега, няма да е достатъчно, защото ако свием бюджета на тези органи, то тогава ще окажем отрицателно въздействие, ще дискредитираме всичко това, което самите ние сме направили, защото ще ограничим средствата на тези агенция. Това беше първото, което исках да кажа. Второто, което искам да кажа, е свързано с целта на, тази, на това законодателство. Имаме законодателство, но то трябва да се прилага и то да се прилага адекватно. След това трябва да има хармония с вътрешния пазар, а, напасване. Положихме много усилия, имаме хоризонтално законодателство за този вътрешен пазар. Сега даваме инструментите на тези а, органи, за да разработят те конкретните условия, т.е. имат нужда от адекватен бюджет. След това другите източници на приходи за бюджета. Всички много добре знаем, че има ограничения там и що се отнася и, и, квенду... Е, и до надзора на тези органи, същото се отнася и до е, финансирането а, и надзора. Не искам а, допълнителни средства да се заделят, искам и се обаче всички много добре да знаем какви са границите които може да се достигнат, ако искаме от определен орган, организация, агенция да работи по-активно, да се намесва по-често, с по-малко финансиране. Тоест всичко това хубаво трябва да се обмисли. И аз за това е, исках да се изкажа. Знам, че не ви казвам нищо ново, не казвам и нищо конкретно. А, вече го казахте, казаха го колегите в а, своите изказвания преди мен. Така или иначе, намираме се в спешна ситуация. Трябва да защитим работата на тези органи, които сега се зараждат. Ние ги поставихме в тази ситуация и те трябва да направят, да, да постигнат резултатите, за които са създадени. Благодаря, казва председателя. Няма други искания за изказвания. Никой не иска да се изкаже? Никой не представлява органите, за да му дам думата. Добре, превръщам се отново в докладчик. Благодаря ви за изказванията. Искам да кажа, че тук сме в процедура по освобождаване на отговорност. Не се намираме в нова редакция на правното основания за съществуването на тези органи. Нито пък говорим за това как се финансират те. Затова проблемът ми е, е, проблем, който трябва да се реши в дългосрочен план. Не мога да го реша сега и не мога да се фиксирам върху определено решение. Защо? Защото не трябва да търсим решение. Чисто и просто трябва да говорим за проблема тук. До момента е, не сме могли нищо да кажем по бюджета, поради което се намираме в тази сложна ситуация. Органите трябва да се самофинансират. Ето това е записано в регламента и в тази ситуация се намира и Европейския парламент. Ние авторизираме длъжности или разкриване на постове и след това казваме, айде вие сега се финансирайте сами с клиентите си. Така ли трябва да правим? Ами не може такова напрежение а, да внасяме. Трябва да се говори за тази дихотомия и това може да стане само в рамките на реформата на регламентите. След и това не може да става в рамките на освобождаването от отговорност. След това друг въпрос, и тук вече имаме различия, а, дали да се реши а, проблема с гласуване, мисля, че е най-правилно. Как да се използват тези гайдлайнс или указания? Аз а, съм бил много часове в Франкфурт, в органа и трябва да ви кажа, че не съм гледал хоризонта, нито пък съм гледал колко са красиви небостъргачите, а съм работил. Защото Ейопа всъщност е от грешната част на река Рейн. Така че нямаше и нищо да видя. Става дума за това да видим дали един орган, една институция, която до момента е имала само две основания, за да развива и стандарти и правни актове, може или трябва да произвежда всички тези документи, които тя е произвела до сега. Това е изключително важен въпрос по същество и ние трябва да се занимаем с него. И мисля, че това също е една тема, която би могла да бъде обсъдена в рамките на освобождаването с отговорност. Необходимо е да се гарантира ако има предвидени е, елементи в тези указания и те все още са в законодателния проект, и в случая не говоря от името на колегата Ланге, но така или иначе работим по регламента, който ще даде на ИОПа много работа. Та не можем да приемем, че ЕИОПа може да предугади всичко това, да фиксира стандартите, по които законодателите още не са постигнали съгласие. Това е една дилема, която много ми се искаше да посоча и да ви обърна внимание и силно се надявам, чисто абстрактно погледнато, това би могло а, да бъде споменато. Или пък онова, което се случва на хоумпейдж на а, ЕСМА това са въпроси и отговори, а не са указания, guidelines. По този начин ЕСМА дава указания на националните надзорници, които изглеждат невинни на хомпейджа на ЕСМА, казвам го дипломатично, които обаче всъщност дават информация, което е задължително от правна гледна точка. Така че трябва да се види как се покрива това от базовия регламент. Разбира се, че може да се излиза с гайдлайнс или указания, но трябва в а, този момент да видим каква е тежеста и каква трябва да бъде тежеста на тези указания. Задължителни ли са те или не? Езма ни казва всяка седмица, с, с всякакви видове регламенти, ЕМИ, Д2, ЕКР, 4, ЕМИР, какво ли не. Казват, ние имаме много работа по тях, имаме много да работим. А, да, трябва да, да работят по всички тези регламенти а, и има правно основание да се намеси. В случая с банковия орган ЕБО, а, там нещата са малко по-различни. В рамките на банковия съюз, а, и дейността по надзора на Европейската централна банка и на Европейския банков орган като надзорник на националните надзорници, кой какво определя за бъдещето? Единния кодекс. Органа посредством указанията или ЕЦБ в рамките на еврозоната посредством реални действия за 120 банки, а, които надзирава и за които а, дава единен кодекс за структурите за надзор. И където създава една рамка вътре в еврозоната. Разбира се, това не е прост проблем, не е лесен проблем и аз съм убеден в това. но не може да говорим и за нелоялна конкуренция между ЕБО и ЕЦБ. Трябва да се намерят правила. А, мисля, че нещата са регламентирани в базовия регламент и там се дава правото на действие, но това не е записано в мандата. А, трябва всичко това да опишем и да търсим решение в друг контекст. Беше необходимо за мен обаче да се изкажа като докладчик по тези въпроси, като ви описах накратко позицията си. Както вече казах, е, изпратих компромисни предложения на колегите от политическите групи, води се диалог и се надявам, че ще успеем да намерим консенсус и то широк консенсус. Посредством е, Комисия по бюджетен контрол ще успеем, само ако ние в ЕКОН играем заедно и дружно. А след това има пленарно гласуване, разбира се, знаете, пленарното гласуване е най-важно. Така или иначе, така ще протече процедурата. Много ви благодаря. Отново искам да отбележа, че гласуването в нашата комисия ще бъде на 23-24 февруари. Комисия по бюджетен контрол 24 март и на базата на сроковете, които са наложени, докладът на Комисията по бюджетен контрол ще бъде гласуван в пленарната зала в втората сесия през април. Както знаете, изтече срока за изменения, вече не може да подавате такива. И така, приключваме с тази точка от дневния ред. Опитвам се да видя дали е дошъл нашия гост, който ще говори по 16-та точка и ще говори за регулаторния диалог между ЕС и САЩ за финансовите пазари. Чакайки представителя на Европейската комисия, почивка за няколко минути, минута, пауза, за да може комисията да влезе. Thank you very much indeed. We... Благодаря. Ще говорим с господин Оливия Берсан, който е заместник генерален директор на ФИСМА на Европейската комисия. Той ще ни направи нещо като брифинг относно регулаторния диалог между ЕСА и САЩ който се състои в Вашингтон на 12 януари. И, и също така сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ за прилагане на стандартите по силата на регулаторния дневен ред. и след това ще има спонтанни изказвания. Господин Алерсон, имате думата. Благодаря. Малко закъснях, защото а, малко трудно си намерих пътя тук в парламента. Два пъти годишно се провеждат диалог по финансовите пазари между Европейския съюз и САЩ. Последния се състоя на преди две седмици в Вашингтон, а предишния в Брюксел през юли 2014 година. На 15 януари бе публикувано съобщение, с което вие разполагате. Беше едно много конструктивно заседание, което се проведе в конструктивна атмосфера и обсъдихме еквивалентен режим за деривативите. Все още преговорите върват, но ще се върнем към този точка по-късно. Разполагаме с, абс, с а, докладите на абсолютно всички агенции. Няколко думи. Ще, ще така накратко ще ви съобща до къде сте стигнали, а след това можете да ми задавате по-подробни въпроси най-важната част, както казах, беше, бяха преговорите относно режим на еквивалент за деривативите. Нещата вече бяха обсъдени с господин Генслер. След това бе от отбелязан напредък, а с новия председател Тим Мосък отбелязахме още по-голям напредък. Не постигнахме обаче и все още не, не сме постигнали достатъчен напредък, за да кажем, че наистина сме постигнали еквивалент, но следващата седмица ще продължим разговорите в е, Съединените щати. Американците предлагат е, регистрация а, е, онлайн. И предлагат широко обхватен еквивалент за голяма част от елементите. Обсъждаме в момента оперативната част на този, на този метод за съответствие. До тук сме стигнали, но както казах, дискусията продължава и смятам, че в скоро време ще постигнем споразумение. А когато договорим параметрите на така наречените регулаторни разлики, ЕСМА ще трябва да води преговори относно рамка на а, преговори между надзорните органи. Така, това беше а, така най-сложната дискусия. В момента тя продължава. И най- Веро, вероятно дискусията ще продължи другата седмица, тъй като а, получихме нови предложения за CFTC, но а, все още трябва да водим подробна дискусия на тази тема. Втория приоритет или втората важна част от дискусията бяха референтите. Ние обяснихме докъде сме стигнали в законодателния процес съвместно с, с, с законодателния орган относно проекто законите за референтите. Все още обаче нямаме и ясен отговор от ответната страна. Не знаеме дали американците ще приемат законодателство, както Трето. Американците ни уведомиха докъде са стигнали те по структурите на банките. Ние от наша страна ги уведомихме докъде са стигнали нещата в съвета и парламента. Смятаме, че дискусиите ще продължат пред през юли. Колкото до секюритизацията, ние обяснихме на американската страна, защо смятаме, че е необходимо пазарите да бъдат да развити в Европа. Обяс като свързахме с това с нашето европейските усилия за увеличаване на економическия растеж в Европа. Имаше доста по различен начин нещата бяха прияти от една страна от Федералния резерв, който имаше те не виждат, те не смятат, че в Съединените щати има проблем и не биха искали да се създаде международна рамка за секретизация. И... Така че те са по-скоро резервирани, докато Министерството на финансовите смята, че това би било полезно за даване на тласък на економическия растеж. Също така имам добро сътрудничество в областта на застраховка застраховането и презастраховането има така очакваме мандат от съвета за преговори. От американска страна няма необходимост да се получи мандат, но просто законодателните органи трябва да бъдат информирани за хода на преговорите и преговорите вероятно ще могат да започнат през май тази година. Също така отбелязахме добър прогрес в областта на одита. CCAOB. Е Ще спомене в отчета новата рамка за сътрудничество в областта на аудита. След като договориме тази рамка тя ще се бъде вписана в поразумението за сътрудничество. Трябваше да изслушаме обясненията за задоволството на американската страна от приложението на Базел. Ние от наша страна обяснихме, че всъщност разликата между двете юрисдикции налага да се, пре, да се направи преразглеждане на рамката, която но в момента се извършва се правят изменения в рамката на Базел и най-вероятно и Американския конгрес ще направи същото. Обсъдихме също така не обяснихме, че тази година ще излезем с официално предложение за ССПС. Тъй като комисията все още обсъжда предложенията, включително, включително, включително и за спасяване на други небанкови институции. Включихме също ТИДА. Американците казаха, че ще прилагат ТИЛАК и очакват да а, излезем с предложение. ни обяснихме, че в Европа ние прилагаме а, системата Embrel, която отговаря на нашите а, необходимости. Доколкото разбрахме, Тилака е бил, е била изменена, за да може да бъде до известна степен а, оперативно съвместима с а, нашата система. Но очакваме окончателно изменение преди да излеземе с предложение пред а, парламента. Това бяха. А, това е съценето на преговорите. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Думата има господин Ламасур. Благодаря, господин председател. Благодаря, драги господин директор, за много интересното изложение. Има един въпрос от общ характер. Европейската комисия, по-конкретно предишната комисия под ръководството на комисария Бърние, прие една, една програма, в която бяха обобщени инициативите на комисията. Там а, а, и текстовете бяха подредени по а, приоритет а, и по а, график. А, следствие на кризата и фалита на Леман Брадърс. Основният текст беше закона Дот Франк, дълъг, сложен текст, който трудно се подава на дешифриране от тази страна на Атлантика, освен от експертите на комисията. Няколко години по-късно можем ли да очертаем една по-ясна идея за това, което се случи в Съединените щати след Дот Франк. Защото след приемането му впечатлението беше, че всичко ще зависи от правилника за изпълнение, за надзора, чието текстове също бяха актуализирани. И така. Може ли мож, можем ли да смятаме, че американците са си свършили цялата необходима работа, която сами си поставиха и като следствие на решенията в Г20. И текстовете, които ние приехме, Можем ли да кажем, че има прилики и има ли крещящи различия? Благодаря, господин Ламасур. Госпожа Елиза Ферейра има думата. Струва ми се, че това, което чухме, беше изключително важно. Бих искала да попитам директора Жерар Оливие Гарсес да ни даде повече информация по следните въпроси. Тези двустранни преговори, които се проведаха през периода който представихме, говоря за това, че има стремеж към сближаване между двете страни, но има доста различия, особено що се отнася до финансовите пазари. В тази област остават много различия между Европа и САЩ. Работи ли комисията по тези текстове? Използва, използва ли тези информации в рамките на преговорите по трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Как ще се използват тези а, текстове и каква е ползата от тях? И финансовия аспект, как върви той в сравнение с други сектори, като енергетика, научно, развойна дейност, селско стопанство какво е място на тези знания. По-нататък, когато комисията участва в тези преговори, има ли някакви граници отвъд, които не се минава? Ще получите ли мандат при започване на преговорите и какви връзки има между вас – и колегите ви в комисията, които работят по трансатлантическото споразумение. С други думи, каква е европейската стратегия в тази област, без да стигаме до, до заключението, че ние трябва да защитаваме този сектор, който да се използва като противотежест в други преговори могат ли, може ли тази информация да ни бъде полезна? Благодаря, госпожа Ван Нюенхаузен. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на представителя на комисията за информацията. Имам въпрос за показателите Очудих се, когато казахте, че когато говорихме за проблемите с еквивалентно с трети страни, говорихте за наличието или отсъствието на намерение за законодателство, отговорите не бяха много ясни, като докладчик по въпроса. Аз е, разговарях с много органи от организациите, които споменахте и те казаха пределно ясно, че не възнамеряват да отправят е, предложения еквиваленти на нашите законодателни е, предложения. Бихте ли казали нещо повече за разговорите, които водихте? Благодаря. Някой друг има ли въпрос? Съвсем накратко и аз благодаря на комисията за присъствието в Европейския парламент. Обсъждаме ново законодателство за операциите за финансиране на гаранциите и обезпеченията. Обсъдихте ли формално или неформално този въпрос с американските партньори? обмислят ли се варианти за, и стандарти за намаляване на номинала на дълга? Обсъжда ли се този въпрос за да, с оглед на това да има повече сравнимост между двете юрисдикции. Господин Ланген, не чуха встъпителното изявление но във връзка с казаното от колегата Нилехаузен, как стоят нещата с Емир? Тук има редица нерешени въпроси. Много ще ми е интересно да чуя вашата оценка. Администрацията на Обама дали можем да разчитаме Считаме да се постигне решение в Конгреса с оглед на вътрешнополитическата ситуация. Искам да попитам господин заместник, генералния директор, какво мисли за евентуален сценарий, при който FM да бъде а, по-непредпочитания вариант. Благодаря, господин председател. Alright. Е, е, е, на господин Ламасур. От самото начало подхода беше различен. Американците искаха да създадат рамка, която да представи нещата в цялост и след това да попълнат отделните аспекти. Докато ние се опитахме да разрешаваме проблемите с отделни регламенти и отделни закони отговаря по-скоро на нашата юридическа практика. Но знаете, че ние трябва да приемем няколко стотици делегирани актове и норматив актове. които докато не бъдат приети, нямаме възможност да прилагаме цялото законодателство. Така че по силата на конституционните изисквания, нормите са много по-подробни ниво 1 или 2, докато американците по-скоро делегират правомощия на надзорните органи. Ние имаме 28 отделни органа, разбира се, които са а, на един европейски а, надзорен орган. Това има известни преимущества, но и известни недостатъци, т.е. забавя малко работата. Колкото до дериватите, американците бяха много по-напред от нас. Те бяха на ниво емир, но ние успяхме да ги догоним и с това отговарям на въпроса на господин Ланген и на още един въпрос правителството. Банките, америк... американците не трябваше да а, произведат и да приемат закони, затова бяха много по-напред от нас. А, те просто прил, прилагат а, споразуменията от Базел. Така както по принцип Базелския комитет предвижда а, приложението им. Американците го прилагат на 19 банки, докато ние трябваше да приложиме тези разпореди на за 8000 банки, т.е. трябваше да се съобразиме с спецификата на тези изисквания. Колкото до конвергенцията, обсъжданията на еквивалентността по ЕМИР и всъщност не са истински е, е, различия. Целта е една и съща и това бе подчертано от Г20, но предварително не бяхме обсъдили нещата и като че ли просто структурата на подхода е различна. В Съединените щати имаме два органа, които имат възможност да тълкуват законодателството, докато при нас това е много по-трудно. И съответно като че ли на първично и вторично ниво на законодателство спецификите са много по- подробни поради различните национални изисквания. Така че според мене ние имаме по-скоро интерес да си разясним нещата предварително, и да информираме парламента преди той да почне да обсъжда законодателните текстове, защото колкото повече сближаваме подходите, толкова по-лесно толкова по-лесно ще бъде да а, организираме по-тясно сътрудничество между е, различните надзорни органи. Колкото до ССП и ако се сблъскаме с проблеми, американските и европейските органи ще действат по различен начин. Така че много е, за това е много по-целесообразно предварително да сближиме подхода и преди да създадеме проекто за законодателство в Европа, да видиме дали имаме същия подход, дали имаме същото виждане за нещата, дали, имам, дали следваме същата логика. Всичко това, разбира се, в никакъв случай е, няма да бъде е, в ущърп на правомощията на парламента да е, промени неща. Що се отнася до показателите, те смятат, че саморегулирането функционира добре. Ние не смятаме така. Неодавнашните събития говорят за това, че има нужда от нормативна база и намеса на държавата. Американските колеги обаче не казаха ясно, че имат категорична позиция, т.е. не казаха няма да приема законодателство. Те бяха малко по-неясни и ние казахме, че ако в САЩ не се приема законодателство, няма основа за еквивалентен процес което повдига въпроса за вторият предпочитан вариант. Може би е, за европейската индустрия би било по-добре да е, разчита на европейски или американски е, показатели, но на еднодневната среща нямахме за цел да наблизаме в този въпрос. За Емир. Аз не проведах, повдигнах въпроса. Виждам, че господин Ланген напусна залата. И мисля, че отговорих на въпроса му в стъпителните си думи. Накратко. Разговорите с САЩ бяха много сложни, трудни и болезнени в миналото. Е ясно, че от септември месец насам председателят месец дава тон на нова нагласа за взаимно изгодно споразумение. Успяхме да преодолем различията по процеса за регистрация. Беше останал последния въпрос за решаване, който е и доста сложен. С това сме ангажирани в момента и се надяваме, че през следващите няколко месеца ще успеем да постигнем еквивалентно решение преди крайния срок, който е 15 май. Сега въпроса на Елиза Ферейра – свързан с вашия въпрос, господин председател, за търговско-инвестиционното споразумение. FRMD е полезен инструмент за взаимна информация, за, за форум за повдигане на въпроси, но не е форум за решаване на спорове. Не за подобни цели е бил замислен, когато веднъж бъдат повдигнати въпроси, ние ги отнасяме към съответните американски партньори. В известен смисъл това е инструмент, при който посредством диалог постигаме не лоши резултати, но това не е инструмент, който може да се използва за регулаторно сближаване между Европейския съюз и САЩ. И в този смисъл това, това беше обмислено в рамките на търговско инвести... инвестиционното споразумение. Може да се каже, че това е вторият най-добър вариант когато ние имаме позиция и тя, е, че не сме съгласни, тя не подлежи на повече спорове. Аз мисля, че позицията на Европейската комисия е ясна. Аз ще бъда много предпазлив, защото нямаме мандат за преговори по споразумението ТИТИП и каквото и да се прави в финансовия сектор, то трябва да се разглежда в общата рамка на преговорите. Позицията на комисията до сега е, че би било благоприятно да започнем преговори по финансовата глава и смятаме, че тези разговори би трябвало да обхващат е, нормативното сближаване и достъпа до пазара. За разлика от американските си колеги, не смятаме, че можем да говорим за достъп до пазара без разговори по сближаване на нормативната база. Това е поредица причини. Една от тях е свързана с законодателството, прието от Европейския парламент – идеята за еквивалентност в много актове заема централно място. И първичното законодателство прави връзка, ясна връзка между пазарния достъп и сближаване на нормативната база, защото не можем да дадем еквивалентно на юрисдикция от трета страна, която не спазва основни изисквания, предвидени от а, нашето законодателство. Необходимо е да има сближаване на нормите, за да има достъп до а, пазара за пазарни участници извън Европейския съюз. When we... so, so much for the TTIP and I, толкова за търговско-инвестиционното споразумение. Аз не съм наясно с стратегията, приета от колегиума на комисията за по-нататъчния ход на преговорите но позицията на комисията е тази, която току-що представих. Друга част от въпроса на госпожа Ферейра, с което ще приключа, е какво е взаимодействието между тези разговори и преговорите по търговско-инвестиционното споразумение. Няма взаимодействие. Те се провеждат както винаги. Когато възникне проблем, свързан с сближаването на нормативната база с американските колеги, се опитваме да решим този въпрос в интерес на всички участници на пазара. Участниците на пазара трябва да спазват определени норми, но това не бива да бъдат двойни норми и пазара на финансови услуги, трансатлантическия пазар на финансови услуги трябва да може да се основава на взаимно доверие. Имаме един проблем, който възникна и при дериватите, както и при показателите водим неформални разговори, за да решим този проблем. И това е процесът, който следвахме и при дериватите. Не знам дали има връзка с търговско-инвестиционното споразумение. Дори да не се постигне споразумение, съгласие по това споразумение, финансовите услуги ще продължат да се осъществяват. Ако, когато възникне проблем, ние се опитваме да ги решим. Разбира се, може да се каже, че колкото по-добре функционира процеса, толкова по-добре и не е необходимо правило, заложено в търговско-инвестиционното споразумение. Но тази идея никога не намира практически израз в преговорите. Опитваме се да положим всички усилия пазарите да функционират по сигурен начин. Благодаря. Приключваме с точка 16 от дневния ред. Следваща точка е точка разни. Няма нищо. И затова преминаваме към точка 18 следващите заседания. Те са понеделник 23 февруари 15-18.30 часа и след това 24 февруари 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 след обяд. Благодаря на всички.